So, ladies and gentlemen, I think we should make a start. We're slightly behind time. I was just waiting. Дами и господа, мисля, че вече е време да започнем с малко закъснение. Нека помоля всички да вземат местата си. Имаме две а, точки в дневния ред до 4.30, когато започва срещата на координаторите. Първата точка е свързана с а, едно становище на нашата комисия на а, едно становище ще разгледаме на комисията ЕКОН. Господин Инго е нашия докладчик. Кория де Кампус и Мандес а, докладчици в сянка. Готови ли сте да говорите от името на зелените? Може би. Господин Деон може и да не говоря от името на нашата група, може да се окаже, че съм аз. Но нека продължим. Имаме ли председател от комисията или не? Господин Дима е тук. Господин Енгел, имате думата. Благодаря, господин председател. Доколкото разбирам, това е първия обмен на а, гледища. Ще продължа на английски язик, защото сме подготвили документа на английски. Така че ще бъде англосаксонски подходани. Да очертая няколко основни момента, за, важни за нашето обсъждане, а, когато разглеждаме данъка върху финансовите сделки, за който ще използвам съкръщението DFS. Така ще спестим време. Предполагам, че всички имате представа за какво се отнася. По принцип, този данък се, с него се облагат а не тези транзакции, които ние извършваме в частния си живот, нито пък при кредитите за потребители или а, дружества. Причината, поради която сме подготвили становище, е защото смятаме, че това е важно за вътрешния пазар. Не, разбира се, че не подготвяме становища, които не се отнасят до вътрешния пазар. Комисията е подготвила и доклад за оценка на въздействието към а, своя доклад. А, очаква се 57 милиарда евро да бъдат а, да бъде сумата, която ще бъде генерирана по този начин. Т.е. ние ще получим толкова като приходи, колкото ще загубим като липсващ растеж. Т.е. продукт, който ни остава с а, нула като резултат от а, плюса и а, минуса. Разбира се, нужно е да се обсъди малко по-подробно с комисията, дали няма да е подходящо. Да обсъдим какво би се случило, ако самите а, нива бъдат променени, така че да спечелим повече, отколкото ще загубим при а, неосъществения растеж. Предложанията на комисията като ниво е 0,01% на финансовите транзакции, 0,01% за търговията на деривативи Очаква се едно от тези нива, като а, обем на транзакциите да спадне с а, голям процент, а, особено в някои от а, видовете търговия, където се очаква спадане с 90%, повече отколкото 70% в други области. Може би има а, голяма степен а, гледище, че това а, е разочароваща в известна степен и ако вече разглеждаме а, възможността да, из, а, да спадне а, дейността в тези области с 70-90%, може би се служава да кажем дали го очакваме или не, дали можем да приемем или не. Ако сме готови да го приемем, то тогава предложенията, които правим като нива, като тарифи, като а, процентно а, облагане, би трябвало да бъдат съобразени с а, нашето гледаще за вътрешния пазар. Има и два, две други комисии, които подготвят а, становища. А, комисията за развитие и а, Комисията по бюджети, макар да нямам а, кристална топка, с която да предвещая бъдещето, смятам, че а, от Комисията за развитие ще предложат да се запази това ниво за деривативите, за да може да се подпомогне развиващия се свят а, във връзка с а, адаптацията към промените на климата. Това е нещо, което можем да направим единствено ако продуктите, продукта от а, тази система на данъчно облагване ще влезне в европейския бюджет. Ето защо предполагам, че комисията за бюджети ще а, настоява това не само да стане а, вътрешен а, ресурс, но и да се прилага на цялата територия на Съюза, защото иначе няма как да стане вътрешен ресурс. И тук стигам до най-важния въпрос за нашата комисия тук – има обсъждания, които се отразяват и на работата, която се извършва в комисията ЕКОН в момента, които могат да доведат до това да не се прилага този данък е, в целия Европейски съюз, а само в еврозоната. Това не е нещо, което са измислили в ЕКОН. Това проистича от държавните глави в Франция и в Германия, където имаме последователност в тази посока, но няма вътрешен пазар на еврозоната. Съществува единствено вътрешен пазар в Европейския съюз като такъв и така а, смятам, че най-подходящото, което можем да подчертаем тук е, че системата трябва да се състои в съюза, в Европейския, в Европейския съюз, а не на някаква по-малка територия. Правното основание също така частично е свързано с подобряването на функционирането на вътрешния пазар и избягването на из, а, изменения в него. А, така че ако се прилага а, тази система в, за вътрешния пазар, то тя би трябвало да се прилага в целия Европейски съюз. И накрая два момента, които смятам, че са важни първия, първия момент на него се спрях предишния път, кога се а, прилага териториалния принцип на данъка и на второ място какъв, какво ще е въздействието на това облагане върху някои от категориите на финансовите транзакции и търговия. Дали не би било подходящо да се опитаме да комбинираме с а, други допълнителни регулаторни а, действия. Това е, което исках да споделя в началото на кратко. И сега съм готов за вашия принос. Благодаря много за това чудесно очертаване на картината по документа. Господин Декампов ще отговори. Благодаря, господин председател. Нека отправя благодарности първо към докладчика за неговото а, разумно и подходящо въведение в темата. Изглежда като нещо просто, но всъщност е сложно. А, глобалната економическа криза е а, резултат от трудности, които се отразяват и на финансовата система. И сега трябва да се предприемат много мерки, за които са необходими координа... координации и взаимодействие, а за тях е нужно усилие, за да бъдат приложени. Има трудности и в Европейския съюз. Много от държавите не приемат с охота тези промени може да отбележим Обединеното кралство. Това обаче трябва да бъде избегнато, защото е важно взаимодействието. Хармонизацията на действията в областта на ДФС трябва да бъдат преодолени, за да могат да се определят минималните данъчни ставки и да не се създават а, възможности за дружествата да избягват данъчно облагване, като променят а, своите седалища в Европейския съюз. А, има принципи, които се признават а, и от а, неприемащите цялостното предложение и голям обхват от инструменти се включват в това предложение. Изключение за транзакциите в националните централни банки и в Европейската централна банка. Изключенията са опасни, но това е приемливо. Изглежда приемливо. Тъй като трябва да се запази възможността на Европейската централна банка за а, това ниво на контрол. Предложението не е много подробно а, разписано по отношение за това, на това как ще се а, разпредели, разпределят приходите в економиката. Няма подробности за това в каква степен а, ще се прехвърлят разходите на домакинствата и дружествата. Предложението не обхваща това разпределение, а то е изключително важно. Ако а, финансовите компании прехвърлят тези разходи, то тогава няма да се изпълнят някои от най-важните цели на самото предложение. Така се повдигат и допълнителни а, моменти на загриженост. Ако се повиши, повишат разходите за финансиране на банките и тези разходи се прехвърлят и към другите а, сектори на пазара, това ще има не, а, неположително въздействие и върху домакинствата и потребителите. Това е а, изключително важно а, по отношение на стабилността на финансовата система. Всички тези предложения, разбира се, трябва да се приемат с едно на ум, тъй като те се основават на, на економически принципи, които винаги могат да бъдат подложени, а, поставени под въпрос. Все пак са включени обаче различни сценарии, и факта, че няма ясна цел за това как ще се разходват тези средства, освен а, неясното предложение за това, че могат да се използват за националните а, приноси, а, трябва да бъде обмислен. Това е важно, а, важен момент, особено в а, сегашното състояние на економическа чувствителност. Господин Мендес има думата сега. Благодаря, господин председател. Хареса ми подхода на господин Енгелс. Това е шега от моя страна, но и той самият я прави така че мога да си позволя. Но все пак съм съгласен с някои моменти. Има въпроси, които трябва, на които трябва да отговорим. Защо го въвеждаме сега? Защо това е европейски ресурс? Тази ли е причината? За да избегнем едно неприемливо търгуване, това ли е причината? То тогава трябва ясно да посочим какъв тип транзакции искаме да обложим, а кои не. И мисля, че би било от полза това предложение, би помогнало, за да може да стане по-прозрачен целия финансов трафик и канали на действие. Това са изключително важни въпроси. Господин а, комисара Семета вчера а, обяви, че има нова оценка на въздействието по този въпрос. А, това свързано ли с нашия график? А, трябва ли да отложим или не? Защото ако а, чакаме тази оценка на въздействието, може да се наложи или говорим за тези а, цифри и статистика, които имаме сега, ако постъпят нови данни с новата оценка на въздействието, може би е хубаво да отложим. На този етап не мога да подкрепя идеята както казаха и колегите. Струва ми се, че е важно да знаем каква би била цената за едно европейско домакинство, но също така е полезно да знаем колко транзакции ще бъдат а, извършени извън Европейския съюз и колко ще загубят финансовите институции. Така че може би е подходящо да се спрем на един по-глобален подход. всъщност моето предложение е да разгледаме графика си и да го отложим а, за след а, подготовката на оценката на въздействието на комисията. Благодаря. Емили, вие ще говорите от името на зелените. Първо а, искам да кажа, че не съм аз докладчик Сянка, а моя колега е. А, ще го видите по-късно в процеса, но смятам, че мога да говоря за нашето становище като група и да покрия основните моменти. Като цяло сме много положително настроени спрямо данък върху финансовите сделки в Европейския съюз поради няколко причини. Едната е свързана с политически доводи, свързани с справедливостта. Това е изключително подходящо. Този сектор трябва да участва в изграждането на нашата економика, възстановяването и. На второ място има положителни регулаторни въздействия. Трябва да помислим кой ще заплаща за този данък. Трябва да а, бъдат тези с при в областта на спекулативната търговия. Не става въпрос дори за хора, които търгуват, а понякога за компютри. Част от модерния свят е това, но това е също така една от основните причини за настоящата криза. В един момент никой не знае а, кой поема отговорността. А там а, именно се поемат най-големите рискове, затова смятаме, че това е положително предложение. На трето място това е възможност за приход. Възможност за приход, така че трябва да определим колко са загубите. Но въпреки това смятам, че би могло да има потенциал за значителен приход, по-голям отколкото е изчислен от комисията дори, в зависимост от процента, който се предвижда. В моята държава също така се обсъждат и негативните ефекти върху растежа и заетостта. Трябва да видим какви точно, какъв точно напредък и каква заетост. наскоро научихме, загубихме 9 милиона работни места и разбира се, те всички са важни, но също така е важна и стабилността. Ако финансовия сектор трябва да е малко по-малък, за да бъде устойчив за бъдеще, може би това е подходящо. На второ място по темата за приходите, откъде трябва да къде трябва да бъде, дали трябва да е национален или европейски ресурс. Мисля, че позициите са ясни от страна на парламента, от страна на комисията, от страна на държавите членки. Да, разбира се, ние сме за от страна на зелените за вътрешен европейски ресурс. Не съм сигурна, че е възможно на този етап всеки финансов а, или данъчен министр разглежда варианти за данъчно облагане, така че е много трудно да ги накараме да се съгласят на този етап, но важното е да постигнем тази стъпка и по-нататък може да разгледаме и този момент. На следващото място смятам, че а, трябва да кажем на глас, че а, комисията не предложи много добре устойчиво обстойно и цялостно предложение. Не смятам, че въпросът трябва да а, се свежда до да или не. Има много липси в предложението на а, комисията, свързани с географските ограничения. Трябва наистина да направим така, че този модел да бъде вдъхновен от модела в Уединеното кралство, но да се прилага на в по-голяма степен, така че и а, международните а, компании. Те също да могат да допринасят. И отново лондонското сити не става по-малко за, а, заради тези данъци. Ето защо не трябва да се страхуваме от а, потоците на капиталите, ако а, сме сигурни, че правилно сме позиционирали системата. Наистина трябва а, много правилно да определим структурата на системата. Следващия момент е свързан с потребителите, отново тема на нашата комисия. А, някой казват, тези допълнителни данъци просто ще опрат до крайния потребител най-накрая и ще стигнат до него и той ще трябва да поеме а, тази цена, тези разходи. Да, има такъв риск но наистина трябва да работим по тази тема, а, за да може да се предостави такъв избор. И особено ако има такава една тенденция на системата да прехвърля товара върху потребителите, трябва да разгледаме а, тази възможност. Не съм сигурна какво точно може да направим, защото става въпрос за свободен пазар, но ако наистина системно всичко се прехвърля към потребителя, може би си заслужава да обмислим някакво действие в тази посока. И последния момент за графика. Мисля, че трябва да действаме сега. Да а, вдъхновим комисията да действа сега. Това е нашата роля като парламент.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 отношение на техническото прилагане, това вече беше споменато. Трябва да си зададем въпроса доколко е, ще се разглеждат техническите детайли в тази комисия или ще се разглеждат в комисията ЕКОН. Ако обаче решим да се задълбочим в тези въпроси, то тогава трябва да направя някои общи забележки на първо място. Първо, по въпроса на господин Енгел, смятам, че това е добър въпрос. Трябва да си зададем въпроса сега, дали ние искаме да извършваме такива транзакции за микросекунда или не. Естествено, не само в Европа може да бъде наложена такава забрана. Е, такива транзакции се извършват и на друго място. Но това, което трябва да направим е следното. Ако в е, дадена страна, която има трудности е, в Европа, европейска страна. И на тази страна е, желаем да помогнем и е, е на лице фонд е, за спасяване на еврото, а от друга страна държавни облигации се продават толкова бързо, че кризата се задълбочава, тогава вероятно няма да може да се спре такава търговия. И това би влушило кризата още повече. Трудно е когато се прави оценка на специфичната ситуация във всяка отделна страна. И второ, има някои аргументи срещу този е, данък. Някои от е, аргументите на потребителите бяха изтъкнати от зелените. Тези аргументи много често се изтъкват като контрааргументи. Въпросът е, както казах, е, дали а, в крайна сметка това бреме ще бъде прехвърлено на потребителите или не. А, с... Има опасения, че разходите могат да се повишат поради данъците и а, е, когато а, е, има участие в а, е, такива а, сделки, с които се извършват с висока частота, тогава може би наистина има риски за предприятията. А, а, казва се, че малките и средни предприятия ще бъдат в лошо положение, няма да могат да се финансират и тогава какво ще се получи, трябва да се намери световна мярка за финансиране на развиващи се страни. Е, в момента няма подобен план и е трудно да се каже дали това, което имаме в момента, служи на същата цел. В нашата политическа група имаме различия в мненията, но аз самият не подкрепям идеята приходите от този данък да се разглеждат автоматично като източник на приходи за Европейския съюз. Може би ще бъде по-добре, ако държавите получат тези пари. И тогава можем да си помислим дали да не предвидим една е, обща разпоредба. Мисля, че френският президент посочи, че ако на европейско равнище не се постигне споразумение, той е готов да въведе тази мярка само във Франция. Има и други примери за подобно мислене. Мисля, че нуждата е много голяма. Ние трябва да осъзнаем, че трябва да започнем от някъде, защото финансовата криза беше предизвикана от части поради тези е, чести транзакции. Може би Г20 е, ще е, стигне в даден момент до световно споразумение, но е, до тогава може да измине доста време и затова в този смисъл можем само да последваме казаното от френския президент. Вероятно аз мога да кажа няколко думи от името на моята група, може да се окаже и в позицията на докладчик Сянка. А, вие едва ли ще си знаете, ако кажа, че съм крайно скептично настроен по отношение на този данък, а имайки предвид казаното до сега, не съм и единствен с такава нагласа. Преди всичко, Оставам с впечатлението, че според някои това е един лесен приходоисточник, особено в днешните економически затруднения. Е, говори се за някакви новаторски финансови инструменти, сякаш може от а, въздуха така да изобретим нови пари, без това да има отрицателен економически ефект. Е, и аз е, не съм изненадан, имайки предвид е, казаното в оценката на въздействието. То е ужасяващо. Тук се казва. Имайки предвид неутрализиращите риска мерки, които са заложени в схемата, отрицателният ефект в дългосрочен план се очаква да се сведе до половин процент. Вижте, половин процент като процентна грешка е, при каквато и да било прогноза, е вече достатъчно зле. А, но имайки предвид допълнителните предпазни механизми, които очевидно са заложени, е, дори при тяхто действие, ако се стига до 0,1% или до, до половин процент, впрочем, то фактическият е, процент е, би могъл да бъде много по-голям и още повече, ако имаме предвид базата, върху която се изчисляват тези проценти, сумите вероятно са колосални. По-нататък се говори за прогресивен разпределителен ефект. Тук се повдига въпросът за пенсионните фондове и макар и да не е вярно навсякъде. То много от работещите разчитат е, е, за пенсионния си доход на частни пенсионни фондове. У нас обаче в Великобритания тези частни пенсионни фондове влагат средствата си в акции, облигации и ценни книжа, държавни ценни книжа. И се очаква от а, е, управителите на такива фондове да се грижат за максимална възвръщаемост, е, като непрекъснато управляват портфейла, купуват и продават, движат се между високо рискови и ниско рискови акции и облигации и, и ние разчитаме на преценката на, на тези управители. И Поначало идеята за такъв един данък, който в известен смисъл би ограничил възможността на инвестиционните е, дружества да управляват по най- рентабилен начин средствата, определено противоречи на прогресивно разпределителния ефект. Отрицателните последици ще засегнат всички членове на обществото. Сега, ако пристъпим към въпроса за специфичното въздействие върху самия финансов сектор. Говорили сме за евентуални проблеми, е, които биха възникнали във връзка с автоматичната търговия. Аз е, във всеки случай не съм привърженик на твърдението, че именно единствено автоматичната търговия е довела до сегашно състояние на нещата. Ако наистина е така, ние много бързо обаче бихме се справили с подобна, ако щете, зловредна практика. Има си нормативна уредба, която може да ограничи периметъра на тези сделки. И аз не смятам, и в това отношение не съм съгласен с докладчика, е, че намаляването на обема на финансовия сектор с налагането на допълнителни данъци, имайки преди, че в някои страни такива данъци вече има, едва ли ще бъде благоприятно за економическия растеж. А, аз бих искал оборотите в финансовия сектор да нараснат, тъй като именно по този начин се финансира реалната економика. И проблемът по настоящем е, че не се финансира реалната економика и оттам нисък растеж, ниска заетост. И най-сетне, ако погледнем за какво в край на краищата дава дума. Тук се казва, че е, ще се създаде практически нов приходоисточник за европейския бюджет. Очевидно, в интерес на комисията е да разполага с нещо, по което има първо вземане, така да се каже. Приходите, е, генерирани от този данък, могат изцяло или отчасти да се приложат като собствен приходоисточник на европейския бюджет, така се казва. Но това, по, така, по, по всички тези причини предложението е крайно неубедително. Но е, е, капката, която прелива чашата, е, че Данъкът не може да се приложи навсякъде в Европейския съюз. Комисията няма правомощие да наложи това. По линия на съвместното решение до никъде няма да се стигне, защото Великобритания и други ще са против, от което ще следва определено диспропорция на вътрешния пазар. Сега, ние можем да предпочитаем да си затворим очите за всичко това, но факт е, че ще има поне известна диспропорция на пазара. Тоест, страните, които прилагат такъв данък, е, определено ще пострадат поради отлив на економическа дейност. Сега, ако разбира се, данъкът се наложи в световен мащаб, вероятно той би имал известен положителен ефект. Но в сегашния си вид, при частично прилагане, и то частично само в Европейския съюз, едва ли. Ето и аз дадох своята лепта, а сега се връщам в качеството си на председател, госпожа Ройтова и други. Нека ви чуем. Благодаря. Аз определено нямам намерение да повтарям вече казаното, но в държавите членки, особено у нас, в Чешката република, се повдигат всички тези въпроси. Предложението сякаш не формулира ясна цел. Какво се иска? Да се намали броят, обемът на спекулативните сделки – или пък целта е да се привлекат повече европейски приходи за удовлетворяване на определени финансови потребности. Това е първият въпрос за целта и отговорът далеч не е ясен. Що се отнася до разходването на така привлечените средства, ако комисията се надява на положителен отзвук от страна на държавите членки в това отношение, то единствената възможност е средствата да бъдат насочени към националните бюджети. Инак а, излиза, че Брюксел фактически се опитва да, да сложи ръка на допълнителни финансови средства. И ние не можем да бъдем сигурни за въздействието от всичко това. Има много неясноти във връзка с ефекта на един или друг вариант. И затова вероятно си заслужава да помислим за едно публично изслушване. Комисията предварително да приготви различни варианти с техните предимства и недостатъци и е, нетен ефект. Сега тук говорим за финансовия сектор и за причините, породили проблемите, от които той страда. Да не говорим за понижаването на инвестиционните рейтинги на някои държави, което допълнително затруднява излизането им от задлъжнялостта. И в тази връзка, защо в такъв случай комисията да не помисли за облагането на дивидендите? Защо само финансовите транзакции? Но така или иначе, е, трябва да се обмислят всички възможности и най-вече комисията трябва да помисли. И отново, според мен, колеги, трябва да организираме едно изслушване на експерти. Аз съм а, сигурен, че водещата комисия всъщност а, провежда такова изслушване в момента. Ние знаете, не сме водеща комисия. Сега господин Коперати и госпожа Гефхарт и ако стане време, госпожа Тюрин, за съвсем кратко, вече поизоставаме. Е, е, трябва да пристъпим към потребителските кредити по-нататък. Господин Коперати. Благодаря, господин председател. В никакъв случай не искам да открие техническите проблеми при прилагането на един такъв е, данък върху финансовите транзакции, но според мен това може да се стигне до създаване на един измереден инструмент по две причини. Първо, е, във връзка с финансовата система и второ с економическото положение. Установихме, че през последните две години една част от трудностите, с които трябва да се справят нашите страни и част от трудностите за еврото възникнаха вследствие на чисто спекулативна финансова дейност. Това не е нещо, което има положителен характер. Става дума основно за печалба. Е, печалба, е, извършена в условията на нашето време и много бърза търговия, която по никакъв начин не се е, регистрира и е, фактически се облагодетелстват само тези, които извършват такива практики. Практиката е, разбира се, негативна и трябва да и се противодейства. Би било абсурдно, ако ние излезем от настоящата криза, ако действаме така, че не отстраним причините, които ни доведоха до кризата. Ние трябва да се получим от опита от миналото и да се опитаме да намерим инструменти за устраняване на тези негативни причини. Данък, който преследва ясно целта подобни транзакции да бъдат избягвани за определен момент, и тук, разбира се, става дума за нестабилност, която беше причинена от тези спекулации. Е, бихме могли да е, се обърнем към една подобна практика. Е, ние трябва да изпратим послание към финансовия свят е, да възприеме практика за ограничаване на такива транзакции. И е, сега, как да използваме приходите от е, тези данъци? Е, говорим за растеж непрекъснато, обаче установяваме, че е, обикновено, когато се говори много за растеж и стабилност, едва ли някой полага грижи за тях. Растежа как би могъл да се постигне, като се опитаме да регулираме пазарите? Аз мисля, че не. Растежът в Европа Европа може да се постигне само чрез общностното измерение, защото нито една страна членка не би могла сама да постигне растеж, необходими с солидни инвестиции. Това е политиката на Кейнс, която трябва да бъде прилагана в тази историческа фаза във всички страни на Европейския съюз, поради което са необходими ресурси. Тези средства могат да бъдат получени от еврооблигациите, и ако те се използват имам предвид тези еврооблигации и приходите от тях, една част може да отидат по фонда за спасяване на еврото, друга част за съживяване на економиката. Според мен тази дилема няма смисъл, ако кажем, че тези средства трябва да бъдат преоставени на държавите членки а, или да влязат в общностния бюджет. Не, те трябва да влязат в общностния бюджет като елемент на солидарност и а, също така а, да допринесат а, за възникване на полза на Европейския съюз като цяло от тези приходи. Важно е, е наистина да се използват тези средства в рамките на европейска мрежа, на европейско измерение. Позволете ми сега да бъда съвсем честен. Когато се говори, че пенсионните фондове могат да бъдат застрашени, ако сега е, включим такава разпоредба, за която говорим. Да, е, всеки от нас е, би посъветвал нито едно евро от собствените спестявания да не инвентира в а, пенсионен фонд, който да няма гарантирана печалба и който всъщност а, се базира само на спекулативни сделки. Ще загубите не само това евро, ще загубите а, много повече. Необходима е стабилност в цялата система и въобще в начина по който се управляват средствата. Всички трябва да участват, за да може да функционира една такава система. Значи Право на вето. Е, да, обаче то винаги има териториално измерение и не можем да кажем, е, че трябва е, да действаме сами. Трябва възможно най-широко да се действа. И когато започнем сега и установим, че механизмът функционира, тогава ще бъде съвсем лесно да спечелим и други привърженици, които в началото не са били убедени. Мисля, че това наистина е един от силните иновативни инструменти и, и си струва да бъдем предпазливи при дефиницията на механизмите и техния контрол. Но, както казах, трябва да има разделителна линия между преди и сега. Така че съм абсолютно убеден, че това е един наистина много смислен инструмент. Благодаря. Um, Просто бих искал да напомня на колегите, че ни очаква и друга точка от дневния ред, но наистина дискусията е важна. Госпожа Гефард. господин Швабс, доколкото разбирам също. Нека поручим госпожа Гефард. Не съм сигурен, че ще имаме време за госпожа Тюрин. Ще, ще трябва да си поговорим с нея по-късно. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Ангел, за направеното от вас изказване. Мисля, че в дискусията, която водим в момента, не бива да забравяме, че Европейският парламент преди няколко седмици на пленарно заседание с голямо мнозинство прие и изиска този данък върху транзакциите. Европейската е, комисия отдавна обещаваше да направи това. Изведнъж трябва да се поставя под въпрос. Е, според мен това е твърде странно. Е, първо го искаме, след това казваме, че не го искаме, е, ние като парламент трябва да действаме последователно и е, трябва е, да се погрижим Европейската комисия, ако направи нещо, което парламентът иска, веднага ние да не казваме след това, е, не, не, вече не го искаме, защото това ще затрудни нещата. За мен е проблем от, в предложението на Европейската комисия възниква там, че схващам това всичко като плацебо, е, че нещо сме предложили, че нещо ще правим и си мисля, че е, в крайна сметка ние ще трябва доста да поработим, за да можем да е, постигнем някакви резултати. И тук съм съгласна с колегата Антонио Горея. Аз смятам, че този данък върху транзакциите, за който говорим от дълго време, може да има много положителни страни, ако го прилагаме правилно. Тези важни аспекти. Сега в момента няма да ги изброявам, ще се спра само на един поради липса на време. За останалите аспекти ще говоря по друг повод. Тъй като ние сме комисия по вътрешен пазар и в отговор на това, което колегата Харбър каза за своята политическа група, аз мога да посоча точно обратното. Точно такъв данък върху финансовите транзакции може да служи много добре на вътрешния пазар, защото с този данък върху транзакциите ние имаме в ръцете си инструмент, с който можем да внесем ред на финансовите пазари и можем също да спрем всякакви финансови транзакции, които реално нямат нищо общо с економиката. Освен това, можем да се погрижим реалната економика в Европейския съюз и ако може извън Европейския съюз, наистина да влезе отново в една лоялна конкуренция в Европейския съюз. Необходимо ни е финансиране и рефинансиране и това, което каза колегата Кофарати също и за пенсионните фондове има добри пенсионни фондове, които работят солидно, в които гражданите е, внасят парите си без опасения, че е, ще бъдат загубени в даден момент. Има и пенсионни фондове, които имат много проблемни подходи е, в финансовото си поведение. И точно тук да се каже, е, да, ние трябва да прекратим тези практики. Това трябва да направим, защото в крайна сметка трябва да останат само онези, които е, действат е, като добри е, е, лоялни субекти на финансовите пазари. Аз също предпочитам една система на пенсионно осигуряване, която е държавна. Обаче знам, че има държави, в които няма такава система и затова трябва да включим и тези аспекти. Мисля, че е, трябва не само отрицателните, но и положителните страни да виждаме е, и да ги подлагаме на оценка, когато искаме да е, използваме данък върху финансовите транзакции и е, когато искаме да използваме регулативни инструменти за финансовите пазари. Благодаря. Господин Шваб, господин председател, беше казано вече много, трябва да призная, че се питам дали наистина аргументите е, трябва да бъдат съпоставени с предложението на комисията или не. Аз съм на мнение и смятам, че това трябва да бъде ръководен принцип за нас. Не става дума за това да се генерират нови данъци и нови източници на приходи за Европейския съюз. И изобщо това не е моето убеждение. И второ, е, вие знаете много добре, пенсионните фондове инвестират инвестират е, изключително в е, дългосрочни книжа. И е, това са обикновено книжа, чиято стойност се покачва, поради което транзакционните разходи за пенсионните фондове са изключително ниски. Те на практика не са засегнати от данък върху транзакциите. Аз мисля, че можем да се разберем, че е, все пак е, и при тези фондове е, не става дума за е, налагане на наказания на някои е, финансови пазари. Спомням си тази пресконференция, която британският министр-председател събуди впечатление, че е, ще възприеме това предложение. Но това не стана и в Германия е така. Представителите на регион Франкфурт отхвърлят това с същите аргументи, които чухте. Не става дума обаче някой да бъде наказан. Тази сутрин говорихме за предложенията по Recreational Crafts и аз казах, че калифорнийците с тяхното предложение за регулиране на лодките в Калифорния а, рано са поели пътя към намаляване на въглеродните емисии. Аз не съм бил лично, но аргументацията тогава беше, че става дума за изкривяване на конкуренцията. Ние не можем да приемем, че а, при нас лодките ще струват е по-скъпо, а сега ние с леко примигване приемаме същото в Европа. Сега е, не искам да е, омалважавам техническите трудности, които бяха споменати тук, но вярвам, че основният въпрос, на който трябва да отговорим е защо един инвестиционен фонд трябва да плаща данък върху оборота, респективно и други подобни данъци, ако инвестира в акции и не плаща данъци? Дългосрочно в една економика, която е ориентирана към услуги, това трудно може да издържи и аз мисля, че би трябвало да изразим резерви към една подобна позиция. Благодаря. Sure there. I'm sorry, Emily, but uh, and it ще трябва да спрем до тук, опасявам се. Извинявам се, нямаме време дори за отговор от страна на комисията, но разбира се, ще имате нови възможности е, за това. Е, след като господин Енгел е, излезе със своето окончателно становище, ние разбира се ще ви поканим представителите на комисията. А, вие желаете да чуете какво има да каже комисията. Вижте, доста, доста време вече похарчихме за това. В 4.30 предстои заседание на координаторите. Фактически остават ни 25 минути. Когато господин Енгел изложи край на идеите си, ще... Да, Франк. Аз разбирам, че нямаме време, но вероятно би било интересно е, да, да чуем какво може да ни каже комисията за една втора нова преработена оценка на въздействието. Нали, просто да, да ни каже какви са намеренията й. Добре. Комисията може ли да каже нещо? Господин Дима? Благодаря, господин председател. Сърдечни благодарности на докладчика. Ще бъда съвсем кратък. Бих искал да коментирам много от казаните неща, разбира се, но ще бъда съвсем кратък. Няма да има преработена оценка в строгия смисъл, тесния смисъл на думата. Е, това, което извърши комисията и сега прецизира на последните етапи, са допълнителни модели е, на економическите последици, варианти на економическите последици от прилагането на нашето предложение. И тук не става въпрос за някаква стъкмистика или еквилибристика с цифри, а защото е, оценката, която бе извършена в, през първата половина на миналата година, е, бе по общ характер. Сега ние ще моделираме е, в количествено изражение отделните параметри на това, което предлагаме. И числата са далеч по-благоприятни, това, което вече излиза от математическите модели. Това число загуба на БВП, е, отлик на инвестиции, загуба на работни места, цена на капитала и така нататък. Последиците са почти пренебрежими в дългосрочен план, което е важна констатация дори и в сегашния си вид, е, оценката на въздействието, макар и да сочи известен отрицателен стопански ефект, не е окончателен аргумент против нашето предложение. Оценката на въздействието не е повече от оценка на въздействието. Това са е, прогнозни варианти, е, но трябва да се има предвид ограниченията на самата методика на моделиране. има някои приходоисточници, някои видове финансови сделки, които не могат да бъдат моделирани и така нататък. И, и още нещо, нещо, което се каза от много от включилите се в дискусията, по очевидни причини то е важно за вашата комисия, разбира се, а именно въздействието върху вътрешния пазар. Тоест, теоретично, ако не всички 27, а само някои държави членки приемат текст. Очевидно, Европейската комисия визира целия Европейски съюз като териториален обхват на предложението. Ако Комисията няма да бъде инициатор на това, но ако някои държави членки станат инициатори на прилагането на регламента в подгрупа, Предполагам, че това ще стане по линия на засиленото сътрудничество, процедура предвидена от договорите. И тогава вече, на този етап, комисията ще трябва да се увери дали евентуалното въздействие от такова решение върху вътрешния пазар не би го направило неприложим. Да вземем данъка върху добавената стойност уреден е, от е, разгъната европейска нормативна уредба. Няма какво да говорим за това, но а, е, а, във всеки случай дори частичното прилагане на уредбата за ДДС в Европейския съюз не би довело някакви неблагоприятни промени. Също въжи за евентуалното облагане на автомобилите и така нататък. но ще трябва да направим оценка, да не говорим, че Европейския съюз е поел ангажименти за недискриминационно поведение по отношение на трети страни, които не се компрометират според нас от това, което предлагаме по-настоящем. Но, пак, ако се вземе решение само част от Европейския съюз да приеме е, такъв данък върху финансовите транзакции, ние ще трябва допълнително да оценим въздействието, да направим своя анализ, но не по-рано, едва ако се стигне до такава идея. Така, давам си сметка за това, че нямате време. Е, няма да кажа повече, но разбира се, всякакви въпроси от по-технически характер можем да обсъдим двустранно с заинтересованите. А, благодаря. В отговор, между другото, на казаното от вас накрая, аз бих перефразирал не ако се стигне до подобно разрешение, а когато се стигне до подобно разрешение. Е, е, ако трябваше да залагам на един или другия вариант, определено ще да си сложа парите е, върху варианта частично прилагане в Европейски съюз. Господин Енгел, значи ще ни изпратите проекта становището на 3 февруари, нали? Да, даже, даже бих изпреварил малко този крайен срок, но до 3 февруари във всеки случай ще го имате. вероятно е, текстът на оригинала ще бъде на английски язик. И както вие съвсем правилно казахте, преди 30 на секунди, ще трябва да започнем с последиците за вътрешния пазар. Точно това възнамерявам да направя. Благодаря ви за любезното внимание. Да, благодаря. Заслужава си да посветим повече време на този въпрос. Наистина е, разискванията бяха значими. Сега преминаваме към нещо по-кратко, но не по-малко важно. Както знаете, в рамките на предварителната ни подготвителната ни работа по е, доклад за прилагането на директивата за договорите за потребителски кредити, ни бяхме поръчали проучване, е, което е, е извършено от Европейски институт за правни изследвания, който е част от Оснабруския университет, нали? Така. Разполагате с текста, Трябва да благодаря на Елка и на е, политически отдел, е, за това, че той наблюдава работата по проучването в наше име. За съжаление, доктор Цол от Краковския университет е, е застигнат от снежна виелица в Мюнхен. Онези, които са се запътили за Бавария, може би трябва да го имат предвид. Но госпожа Винович от Оснабруския университет, който е също юрист, и прочем, тук имам вашата автобиография, учила сте в Польша, в Германия, в Англия. Ще ви дадем думата за представяне на проучването. Десетина минути, ако може да се справите, ще качим и иллюстрации на екрана. Господин Лехнер пък е задържан в триалог. Ако вземе връх в триалога, вероятно ще се присъедини към нас. Благодаря, господин председател. Искаме се да имам повече време за обсъждане, затова ще се, бъд... ще се опитам съвсем кратко да представя да, проучването за директивата за потребителските кредити. Общата информация ще ви представя, нашите наблюдения, що се отнася до формалното осъществяване на директивата и след това ще се спра на някои отделни аспекти на директивата и съвсем накратко как някои държавите членки са разширили приложното поле на директивата. Проучването е свързано с основните трудности при осъществяването на директивата. Спряли сме се на 4 момента. Напълно хармонизирана директива е, за това ще разгледаме този аспект. На второ място Директивата дава известно а, пространство на държавите членки за действие допълнително. След това ще разгледаме различните варианти, предвидени директивата. Ще прескоча нещо, което е включено в а, моята презентация. Новите регламенти, които покриват напълно хармонизираните части от директивата. И така, методологията, която използваме, както а, знаете, а, изпратихме въпросници до 14 държави членки, които следват структурата на а, изследването, на въпросните а, изследвания и според избора на държавите членки сме ги характеризирали като традиционни, континентални и нови. А, като правоприлагане и така имаме представително а, изследване в този смисъл. Що се отнася до съществяването, до момента всички държави членки, които сме изследвали, са осъществили тази директива, но 6 от 14-те са закъснени. Основните трудности са били свързани с краткия срок предвиден за осъществяване. Дори някои държави членки е трябвало да направят доста изменения след транспонирането, след крайния срок за транспониране и това, което те са транспонирали, е било извън срока, който е бил предвиден. За разлика и от първата директива от 1987 година, тази директива има а, напълно хармонизиран подход, което означава, че държавите членки не само могат да поддържат и въвеждат новите регламенти на самата директива, но също така нямат възможност да надграждат, да надвишават нивото на защита, което е предвидено. Това е информацията, която е стандартизирана по отношение на това, което получават потребителите. В член 5 и 6 е разписано това. Всичко, което трябва да се включва задължително в договорите. Метода за изчисляване на годишния процент. Тук няма а, по-сериозни проблеми, затова няма да се спирам на това. А що се отнася до напълно хармонизираните аспекти, 6 от 14-те държави членки са транспонирали точно както предвижда директивата. Четири от тези държави са осъществили точно по същия начин а, с малки изменения в формулировките на текста, но а, запазвайки смисъла. В някои държавите има леки изменения и по съдържанието, например. Франция не осъществява а, правото на информация след консултация с база данни. Португалия, например, не а, реализира изискването за а, предупреждение при по-рано изплащане. Също така се а, характеризират и някои особености с това, кога се а, кога точно се предоставят определени видове информация. Дали може да се върнем на предишния слайд? Спряхме се и на втория аспект на а, пълната хармонизация. Единствено Латвия и Румъния не транспонират разпореждането за изискванията от а, член а, 10, алинея 5 за а, овердрафт. В други държави са транспонирани правилно някои разпоредби, но включват и допълнителни а, правила, които надграждат а, включеното в член 4б. И така сега ще говоря за други аспекти, свързани с първата пълната хармонизация. Във всички държави има право на оттегляне, но това а, е създало най-много проблеми в държавите членки. Например, в Германия има право за връщане като альтернатива на правото за оттегляне Това трябва да се провери отново във връзка с е, подхода на директивата, тъй като приложеното поле не е, е пределно ясно във връзка с напълно хармонизирания аспект на директивата. Що се отнася до по-раното изплащане, няма проблеми, които да са идентифицирани от държавите членки, но все пак имаше много критики, що се отнася до свързаните с това разпоредби и както вече беше казано, Португалия въвежда право, по-точно изискване за уведомяване, когато потребителят а, смята да изплати по-рано кредита а, в период от а, 30 дни. Продължавам нататък, защото времето тече бързо. По следващата тема, а, директивата остава известна свобода на държавите членки за някои от аспектите на реализацията. Ние обсъждахме а, маржа на оскъпяване, а, що се отнася до достатъчното разяснение. Също така, това се предвижда в член 15, алинея 2 и глобите за нарушение на член 3. Задължението да се даде разяснение е осъществено всички държави членки, 9 от тях не предоставя допълнително разяснение на това задължение, а Германия предоставя параметри, които не са правно обвързващи. Четири от държавите Австрия, Франция, Португалия и Обединеното кралство дават съвсем ясно определение и разяснение, що се отнася до това разяснение, което се предоставя по задължение. Втората част по тази тема е свързана с степента, в която има възможност за компенсация по член 15 три от 14 те държави членки не а, предвиждат изрично глоби. Германия не спазва субсидиарния характер на тази разпоредба. Що се отнася до а, глобите, много държавите а, прилага тази разпоредба правилно. Много от глобите могат да се намерят и в а, законодателството на национално равнище за кредити и много от тях са от гражданско-правен характер. Що се отнася до различните варианти, бих искала да ви препоръчам да разгледате а, резюмето в началото, където се включат всички варианти в една таблица. И а, там може да видите кои варианти са прияти в различните държави. И може би в едно обобщение а, резултатите от тези варианти, България не е предприела нито една от, вър... от опциите, нито един от вариантите. Кипър, Румъния и други имат пък най-много от вариантите. Това е вариантът в член 2, алинея 6, във връзка с а, организацията на правилата между кредитодателя и кредитополучателя – варианта в член 16, али не 4. е свързан с разпоредбите за по-рано изплащане и компенсация. Той е ограничен в този вариант. Варианти, които не са приети, са тези свързани с а, намаляване на периода на оттегляне и разпоредбите, които дават възможност на кредитодателя да изисква по-високо компенсиране, компенсация във връзка с по-раното изплащане на страна на кредито получателя. И така а, виждаме, че държавите са приели по-скоро варианти, които са в полза на кредитополучателя. Що се отнася до частотата на приемане на вариантите, няма връзка между краткия срок на осъществяване и по-дългия период, който наблюдаваме в някои от държавите членки. Искам да прескоча тази част и да се спра на края на нашето изследване. Що се отнася до разширяването на приложното поле, много, най-много държавите членки са разширили приложното поле. свързани с ипотеки. и кредити за потребители, свързани с недвижима собственост. Един допълнителен момент в Германия, където се разширява приложното поле до създаващи нова стопанска дейност. В този смисъл искам да препоръчам отново а, таблицата, която е включена в резюмето. Там има преглед на различните разширения на приложеното поле, което, които са предприяти от държавите членки. Благодаря ви за вниманието. Uh, Благодаря много. Много сложна тема, наистина. А, честно казано, на мен ми стори по-лесно да я проследим в доклада ви, отколкото а, на екрана, но предполагам, че отново ще а, се спрем на тази тема в бъдеще и ще ви поканим. Виждам, че нашият колега вече е тук и се е върна от триалога. Бихте искали да бихте ли искали да коментирате казаното до момента и какво се планира във връзка с това изследване, защото не съм сигурен, че днес следва ще имаме възможност да регистрираме кой знае кой какъв напредък. Споделете какви са вашите впечатления като цяло, като експерт по въпроса. Искам да се извиня. В началото бях наистина на два трилога. И вторият трилог беше изключително сложен в чисто в фактическо отношение, трябваше да навляза в материята и се опитах все пак да постигна някакъв напредък. Ставаше дума за а, наследственото право, а, където с а, Обединеното кралство има доста проблеми и а, аз а, се опитах така възможно по-рано да а, прекъсна участието си. Благодаря за представеното проучване. Ако някой разгледа как се прилага тази директива в собствената му страна, то мога да кажа, че все пак е полезно да го направи. В Германия аз направих това и се подгответе за много хартия, за много бумащина едно такова проучване е много полезно. Трябва да видим какви са изводите от него, също и по отношение на законодателя. Аз казах и е, по другата директива, която ще разглеждаме утре, че много държави членки прилагат директивата за потребителите и за ипотечни сделки и тук няма какво да се каже. Но не може да се прави нова директива за хипотекарни сделки, която се отклонява от тази. Според мен, чисто законодателно това не може да се постигне нито тук, нито от държавите членки. Що се отнася до компенсацията, аз предполагах това при предварителното при преждевременното изплащане. Толкова сложно е формулирано всичко, че аз е, просто е, бих се ограничил върху инвестициите като национален законодател и трябва да се установи, че потребителските кредити са е, масови кредити. Не става дума за хипотечни кредити, които имат срок 30-35 години и е, в е, финансирането и рефинансирането им е, и ликвените проценти там има доста голям проблем. Е, аз е, бих се поинтересувал дали и как е, може да се получи ефективна годишна лихва, как се прилагат тези неща, дали тази ефективна годишна лихва вече е едина или не и искам да посоча, че е, когато е, четем закона, четем и между е, буквите и има много голяма разлика между теорията и практиката и затова би било интересно след 2-3 години да се види как в практиката става трансграничното предоставяне на кредити, а също и как става на национално равнище. Така както разглеждаме нещата в случая, трябва да говоря с моята политическа група. На 16 март е, в 24 часа ще приключа моята дейност. На 17 март напускам парламента и моята а, е, наследница, ако мога така да се каже, кмет на град Бинген, юристка, тя ще вземе моето място, няма да има проблем. И е, аз мисля, че е, до тогава би трябвало да се реши този проблем. За това трябва да си помислим как да действаме с е, доклада. Ще трябва да обсъдя това в политическата група и с секретарията. Не знам дали е, този срок ще бъде достатъчен. Предлагам да дискутираме още веднъж. Благодаря. Well, um, that is the most startling news of the afternoon. Това беше най-шокиращата новина на днешния следобед, че вие се отегляте от работата си в парламента. Вие наистина сте един от най-дълго работещите членове на парламента в тази комисия и а, сте изключително важна фигура в, нашата, в нашите усилия. Разбира се, желаем ви всичко най-хубаво, но това е момент, който трябва да бъде отчетен от координаторите особено по отношение на този проект, който сме решили, че трябва да работим в рамките на тази година. Трябва да се включи в предложението за комисията. Разбира се, ще работим и по тяхното становище по директивата. Виждам, че и колегата от DG Санко е тук, за да слуша нашата дискусия. Би било полезно, ако а, вие обсъдите този въпрос заедно с комисията, що се отнася до графика, така че господин Шваб да докладва на, на координаторите да можем да оформим нашите политически становища по тази изключително важна директ, директива и начина по който тя работи. И така комисията да отчете изводите а, в този смисъл. Ако са съгласни координаторите, това е моето предложение, разбира се. И така, виждам, че господин Безо е тук, другия докладчик в сянка. Предложението ми е да приключим обсъждането на този етап днес след обед. Благодарности на нашия представител от института. Благодаря, че а, дойдохте тук при нас. А, предполагам, че ще ни трябва известно време да изчетем таблиците и да обмислим този доклад. А, след това ще говорим и с нашите колеги, за да насрочим още едно обсъждане и да определим какви са стъпките напред. Надявам се, че всички са доволни от това предложение. Благодаря ви много. С това заседанието днес приключва. Нека напомня на всички, които не са включени в заседанието на координаторите, че продължаваме утре в 9 часа с представяне а, на приоритет на датското председателство от господин Олесон. Надявам се, че много от вас ще бъдат тук. Предлагам кратка почивка от 3 минути и след това продължаваме с заседанието на координаторите. Много ви благодаря.